Много ви моля, заемете местата си по-бързо. Твърде много сме закъсняли и не бих искал изслушването да мине между другото, защото загубихме вече цял половин час. Бих искал да се извиня на всички от тези, които трябваше да изчакат но целта е да продължиме дискусията, започната от Урсула Гатчек, относно про- проблемите, свързани с европейското гражданство. Сега давам думата на заместник председателя Баро и след това и други представители на комисията ще обяснат начина по който според тях би трябвало да се прилагат правилата за задълбочаване и укрепване на понятието европейско гражданство. Очакваме също и европейския омбудсман господин Диамандорос, който ще ни обясни какъв е характера на най-често получаваните жалби от европейски граждани в процеса на упражняване на правата им. Тук имаме и много представители на неправителствени организации, но за съжаление нашият полски колега няма да може да присъства, но ще бъде за, а, на него място господин Сара. Ще вземе думата. Сега дам думата на заместник председателя. Баро и след това госпожа Гаче. Кажак, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо Гачек. Благодаря на всички. Това изслушване за европейското гражданство е много уместно и много навременно, тъй като подготвяме програмата от Стокхолм и бихме искали понятието европейска гражданство гражданство да придобие конкретен характер. Как, какво разбираме днес под европейско гражданство? Това на първо място от юридическа гледна точка е статут. статут, който позволява на гражданите на държавите членки да бъдат юридически равноправни. Значи този статут всъщност предполага права които са записани в европейските договори. Право на свободно предвижване, право да гласуват и да бъдат избирани на европейските избори в своята си страна и в друга страна. Консулска защита, право да, да се жалват пред омбудсмана, право да си кореспондират, да пишат на европейските институции. Европейското гражданство е също така едно понятие, което има различни видове съдържание, което обаче позволява да се потърсят връзките и да се организира дебат относно отношенията между гражданина и Европейския съюз, но в случая гражданина е като че ли виртуална личност. като че ли, когато говорим за гражданина, говорим за, една, за едно абстрактно понятие, което се използва с най-различни цели. Но, бих искал да си задам и да ви задам следните въпроси. Смятаме, че би било необходимо да се организира един широкомащабен всеобща форум относно гражданството, за да изясним какви, с какви проблеми се сблъскват нашите съграждани и какви е решения и предложения да впишем в следващия доклад за гражданството. също същевременно можем да намериме е, практическото приложение и да очертаем практическото приложение на упражняването на правата на по места. Бих искал да наблегна на три неща. Първо, правилното приложение на правата по места. Имам предвид на първо място свободата на предвижване, правото да гласуваш и да бъдеш избиран. Различни, различните етапи от живота на един човек и приложението и изпълнението на правата в този контекст от раждането до смъртта, като се мине през е, обучение, брак, развод, смърт и така нататък. Е, правото на гражданина да участва в е, цялостния живот на Европейския съюз, правото на упражнение на демократични права до 2014 година, насърчаване правото да участва в европейските и местните избори, това е една придобивка, от която много от гражданите не се възползват, само 12% от тях са, са били записали в избирателните списъци на последните избори. Тоест, трябва това подобно право залегна в нашите документи след а, през след преработване и преразглеждане на различните документи. Ако бъдат внесени съответните поправки в директивата, ще трябва да се състават нови правила. Очевидни са причините, поради, поради, поради които а, подобно право на, а, може да се упражнява, да се а, направи сравнителен анализ и изследване на системите в различните в 27 страни, създаване на европейска мрежа на граждани без граници, като по този начин се създадат групировки, но същевременно с европейските граждани не се не, не се чувстват достатъчно отговорни за функционирането на целия Европейски съюз. За това смятаме, че би било целесообразно да се създаде мрежа на гражданите, участие на децата в форума за правата на човека работи по изработването на методите за участие, за участие на децата в цялостния живот на Европейския съюз участие в гражданските инициативи на Европейския съюз. Това са права, които са предвидени в Лисабонския договор, т.е. правото на 1 милион граждани да се обединят и да поискат от институциите започване на дадена процедура. Затлачен. За това би било необходимо да се създадат съответните правилници третия аспект. Значи, първо бях, бях казала смисъла на европейското гражданство, второ практическите приложения и трето какво означава, какви са различните аспекти на европейското гражданство. На първо място човек трябва да има гражданство на една от държавите членки, за да има за да а, е, притежава европейско гражданство, но а, е, не, никога не сме се спирали и не сме определяли точно какво означава гражданството. Обикновено за сега и до сега гражданството се смяташе за е, правомощие на държавата членка. Е, Добре би било да се създаде европейски статут на европейското гражданство, в който да се опишат правата и задълженията. А, аз искам малко така да посъбуда публиката. Понякога гражданите се не питат, не би ли било целесообразно и уместно да притежаваме европейска а, е, европейски документ за самоличност. там, обаче, че това ще създаде много проблеми в някои страни. За това а, ви приканвам да обсъдите конкретните препоръки, съдържащи се в доклада на госпожа Гачек, защото те имат те имат за цел да дадат а, тяло, да вдъхнат дух в е, понятието е, европейско гражданство, защото нека не забравяме, че Свети Павел е казал аз съм римски гражданин. А тогава да бъдеш гражданин на Рим е, е значило да имаш съвсем други права и съвсем други привилегии. Така че трябва да помислиме по какъв начин да съградиме и да дадеме добавена стойност на европейската самоличност не в ущърп на, национална, на националното гражданство, но нека да обясним и на децата колко са щастливи, че могат да имат европейско гражданство. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря ти, е, Жак, знам, че ще трябва да ни напуснеш след известно време, така че ти пожелавам приятно участие в пресконференцията. Урсула, имаш думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да кажа, че като докладчик съм щастлива да видя толкова много представители на гражданите днес на това заседание. Ще бъде трудно да говорим за гражданство, за смисъла на гражданството и значението му а, под, за нашите граждани в Европа, ако днес нямаше представители на неправителствените организации. Когато започнах работата си по доклада, а, малко очаквах а, такива интересни и противоречиви коментари в Полша. Всъщност, доклада стана предмет на разгорещени дискусии в интернет форума, които аз следях с интерес. Очудена бях да разбера, че относно правата, на гра... които раз... имаме като граждани на Европа, се знае много малко. На второ място, има един странен страх за това, че националното гражданство ще бъде изместено от така нареченото митично европейско гражданство – Опитах се да обясня в моята страна, че европейското гражданство е бонус. Няма митично европейско гражданство че не е задължително да останем закотвани в своето национално гражданство. Дискусиите в интернет ми показаха, че това обаче не е ясно на много хора. Радвам се, че разполагах с възможността да работя по този доклад. Както знаете, той покрива един период, през който Европа значително се промени. Това е от 1 май 2004, когато Европейския съюз се разшири а, безпредседентно и а, бяха прияти страни членки от а, източна и централна Европа. И така, много от гражданите на Европейския съюз започнаха да използват правата си като европейски граждани и най-вече правото на свободно придвижване. И при предвижването от една страна членка към друга, от едно законодателство към друго, гражданите се срещаха с различни проблеми на юрисдикцията, проблеми свързани с развод, с попечителство по, върху децата, най-вече проблеми свързани с семейното право. И тези проблеми възникваха от тяхното желание да упражняват правата си на европейски граждани. Така че днес ние ще се съсредоточим върху тези практически аспекти. Радвам се, че комисаря спомена нещо, което за мен е по-важният аспект на договора от Лисабон, а именно инициативата от 1 милион подписи, благодарение на която гражданите се чувстват чути от комисията. И бих казала, какво ще се случи обаче, ако ратификацията на Лисабонския договор бъде замразена за неопределено време? Какво ще се случи с тази необходима инициатива? Аз лично стискам палци за успеха на договора, но се надявам, че дори той да не бъде ратифициран, тази инициатива няма да бъде загубена. Ще говорим за консулската защита, за правата ни като европейски граждани да бъдем защитени от дипломатически от дипломатически и консулски персонал от всяка друга страна членка, в случай, че ние имаме проблеми в страна, в която нашата държава не е представлявана. Всичко това е включено в договора от Лисабон. Но, когато говорим за реалността, за практическото приложение, нещата стоят по различен начин. Един от нашите колеги наскоро оглави делегация в Мумбай. Знаете какъв, какви бяха трагичните инциденти там. Знаете, че няколко европейски депутата, както и а, европейски граждани бяха изправени пред същите проблеми, изплашени за живота си. И тогава се наложи те да използват това право да поискат помощ от който и да е консул, от което и да е консулство, което съществува там. И трябва да се запитаме какви са били възможностите на обикновените граждани в същата ситуация. Така че ще се заемем подробно с този въпрос. Също така много съм доволна, че ние разглеждаме подробно различните програми, които са изложени, които са въведени в действие и помагат на гражданите да упражняват правата си. Програми, които помагат на граждани, които са изправени между две юридически системи имат, изправени са пред езикови бариери и не знаят към кого да се обърнат. Граждани, които са изпратени от страната си на происход в страна приемник. И ние виждаме, че нивото на познания в местните правителства не е много високо. Хубаво е, че има въведени програми. Надяваме се да идеята за тези програми да излезе извън изследователските групи в Брюксел. Да не се ограничава в тях. Идеята е смисъла на гражданството да достигне до самите граждани. Необходимо е ние като институции, като членове на парламента, на комисията, на съвета да изпълним своята роля. Както беше отбелязано от комисаря, предстоящите избори за Европейски парламент биха могли да бъдат белязани от ниска избирателна активност, както беше в миналото. Много често много често а, идеите, които показва ниската избирателна активност, а, не успяват да ни научат съответния урок. Ние трябва да сме наясно с това, че понякога нашето послание не е предадено, да си зададем въпроса дали то е подходящото. Така че накратко относно доклада, радвам се, че има представители както на правителствените, така и на неправителствените организации, на, че тук е и омбудсмана. И ще се радвам да чуя вашия глас, защото този доклад все още подлежи на обработка. Крайният срок за изменение изтича утре. Така че, уважаеми представители на неправителствените организации, ако намерите член на Европейския парламент, който а, иска да чуе вашата гледна точка, имате време до утре. Благодаря. Merci beaucoup. Е, Ирсина. Благодаря, Фюрсова. За това точно, ясно, добре структурирано представяне на доклада. Сега ще слушаме а, изказването на господин Матей Шасора, който е директор на служба гражданство и репатриации на, ВФА към полското правителство. Той ще ни представи проблема на гражданството от гледна точка на граждани на една новоприсъединила се страна. Господин Матеуш Сора, имате думата. Dziękuję. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Sprawozdawco, Szanowni Państwo. Dami i gospoda, Днес сме се срещани, се срещаме, за да разгледаме доклада, представен от комисия Либе относно граждани, гражданството и по-специално положението на гражданите от страните, които са се присъединили през 2004 и 2007 година и по-специално точка 1, 2 и 7 от доклада. Става дума за проблеми, които имат за цел да завърша с приемане на проекто резолюция. Този проекто доклад, както казах, е бил изработен в комисията ЛИПЕ. Аз отдавам огромно значение на документите, на които се позовава този доклад. Аз много се радвам, че се обръща подходящото внимание на развитието на европейското гражданство, защото то има огромно значение за развитието на проблема, за, на, за развитието на интеграцията. Това е начин за създаване на по-преки отношения между гражданина и държавата и начин за създаване на европейско гражданство, за разбирането на европейското гражданство, така както той е залегнал в критериите, прияти в Копенхаген от държавните ръководители на нашите страни. В едно от основните чухи човешки права е правото на личност и гражданство. То подобно право е залегнало в различни международни документи по-специално в Хартата на съвета на Европа от 1977 година. Европейското гражданство, както казах, трябва да стане, трябва да залегне и в националното законодателство, но в крайна сметка това е факт до толкова, доколкото европейското право има а, предимство и а, над националното законодателство. Когато говориме за гражданство, говориме за държави членки. в договора от Амстердам се съдържат наченки на дефиниция на европейското граждано. Гражданство там се казва, че европейското гражданство всъщност допълва националното гражданство. Е, е, както много добре знаем, европейското гражданство не замества националното гражданство. Това са две понятия или две фигури, които са съществуват. И, както казах, наченки на определения са залегнали в, Амстерс, в Амстердамския договор и Мастрихския договор. Няма точно определение, но за това пък има едно изброяване на лицата, които а, имат, могат да имат а, европейско гражданство. В него се включва правото на свободно предвижване в Европ... рамките на Европейския съюз, а, да се инициира петиция, която да бъде предадена на Европейския парламент, а, в крайна сметка списъка на правата на европейския гражданин не е изчерпателно представен. Както казах, в Амстердамския договор бе включено е едно ново право, това на европейския гражданин да се обърне към институциите на своя език и да получи отговор на своя матерен език. Важен е член 22 от този договор, където се казва, че в случай на единодушие и поискане на Европейския парламент и комисията, съвета може да а, допълни или задълбочи някои права, които са залегнали в конституциите на държавите членки. До сега все още държавите членки е документов, че ни... не са използвали тези свои правомощия. Струва ми се, че би било че някои от предложенията биха могли да послужат точно за дълбочаване на някои от тези права. Е, някои от предложенията, както казах, които са залегнали в доклада на госпожа Гацик. Като, например, точни е, правила за а, е, така наречените граждански инициативи. Смятаме, че в точка 8 от а, проекто доклада правилото за недискриминация е също от голямо значение и трябва да бъде подкрепено. Също така а, подкрепяме казаното от вас а, за така наречените вътрешно-общностни мигранти или емигранти и иммигранти. Но ще се върна към този въпрос по-късно. Не трябва да забравяме е, опита на полските иммигранти и разбира се, трябва да имаме предвид и проблемите, които могат да проистекат от иммигранти, които биха се засели Польша. Разбира се, те няма да бъдат чак толкова многобройни. Основно, основното право, както казах, е правото на свободно предвижване и то така бе широко използвано от новите е, от гражданите на ново присъедините се страни. В началото на 2008 година повече от 2 милиона а, поляци са, били, имигри... са е, напуснали страната си. А, голяма част от тях са се заселили в Великобритания, голяма част в Ирландия. Огромnego взросто transferów финансов. Разбира се, това, това, това, това, това, това променя условията, в които живеят техните семейства и по някакъв начин има влияние върху пазара на труда в Полша. Понякога се сблъскваме с недостиг на работна ръка, например в устроителството в нашата страна. Също така не трябва да забравяме че много от поляците в чужбина а, не работят по квалификацията си и че не, и, а, не се ползват с правата, с които се ползват а, гражданите на страната. Те работят на черния пазар и понякога са жертви на а, трафик, трафик на хора. А, те, се, те са привлечени от това, че могат да живеят в други страни, да учат езици, да, да учат в престижни а, учебни заведения. Но от октомври 2008 година до, де, до момента, като, като, като че ли нещата се промениха, Има като че ли увеличаване на безработицата в Полша от една страна поради економическата криза, от друга страна, понеже много поляци вече се завръщат в страната си. От друга страна, поляци иммигрират към страни, където смятат, че пазара на труда е по-благоприятен. Например, включително и в страни извън Европейския съюз, като Норвегия, която привлича много иммигрантите, както и други скандинавски страни. Нашите власти и властите на нашите власти и властите на съответните страни трябва да направят всичко възможно, за да улеснат завръщането на иммигрантите в страната. И през бе създаден един екип за улесняване за връщането на иммигрантите. Подготвили сме съответен сборник, предназначен за онези, които живеят в чужбина и които биха искали да се завърнат. Полското правителство а, а, обеща, че завръщащите се поляци няма да трябва да, да изплащат закъс... данъците, които дължат на държавата. не, не много са се завърнали, но все пак тех, техният а, бройка се увеличава и Польша като че ли става, така при, при, привлича повече. Все повече и повече. А, трябва да отбележиме също, че имаме искания от някои други държави членки на Европейския съюз, желаящи да се установят в Полша, като цифрите не са много а, големи. През 2008 година членове на, на семейства а, на живеещи в Полша са подали документи за семейно събиране, предимно от Русия, Украина и Съединените щати. Поляците обикновено много радушно се отнасят към а, гражданите от друг, на други европейски страни, които искат да се заселят в Полша. Бих искал да заявя, че прилагаме Директива 38 от 2004 година относно свободното движение на гражданите на Европейския съюз и членовете на техното семейство. А, приветстваме препоръките на а, залегнали в проекто доклада относно по-активните мерки в тази област. Струва ми се, че някои от мерките, които трудно се прилагат и които трудно се тълкуват, трябва да, бъд, да бъдат обект на разискване, за да могат да бъдат взети съответни, да се намерят съответни решения и по-специално с, да се проведе дискусия с, с страните, които все още се опитват да защитават и затварят пазара на тру, своя пазар на труда на, за чужденци. А нека не забравяме решението на Европейския съд. На Европейския съд в което бе казано, че съгласно разпоредбите на директива 38 от 2004 година относно правото на придвижване на гражданите на Европейския съюз и техното семейство, всеки гражданин на Европейския съюз може свободно да се предвижва, работи или учи в друга страна е на членка, стига да е, има необходимите финансови средства и е, да разполага с с социална осигуровка. Що се отнася до членовото на семействата им, съдът каза, а, реши, че те не, е трябвало да а, пребивават в друга държава членка на Европейския съюз, преди да поискат право на а, пребиваване в страната, в която е члена на техното семейство. Независимо от страната си на происход, незав... не... независимо от а, а, връзките и отношенията с граждани на Европейския съюз, те имат това право. Независимо дали са женени или са само живеят. Това означава, че има опасения по-скоро, че могат, може да се увеличат да се увеличи броя на фиктивните бракове с цел възможност за пребиваване в държава членка. Разбира се, трябва да се вземат мерки за това. Искам да ви кажа само, че полското законодателство в тази област, т.е. не спомена, не противоречи на решенията на Европейския съд. Ние също считаме, че не е необходимо да се а, да се предоставят документи с цел пребиваване в страната, т.е. за брачно свидетелство или друго. Мисля, че няма решения, които да са били взети вследствие на установяване на фиктивни бракове. Считаме, че е добре чужди инвеститори да се заселват в Полша и свободното предвижване е едно от преимуществата и добавена стойност на Европейския съюз. Благодаря ви за това изчерпателно изказване и представене на начина по който поляците и полските власти разглеждат правото на установяване и на предвиждане в Европейския съюз. Господин Галики, имате думата, но преди това нека тези, които желаят да вземат думата, да а, се запишат в списъка на изказващите. Господин Галики, не повече от 5 минути, ако обичате, защото сме много закъсняли и трябва да видиме, да, да наваксаме изгубеното време.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 лицата, които се занимават с идеята за европейското гражданство. Беше споменато, че европейското гражданство трябва да се третира а, като нещо материално, а не въображаемо. Европейските граждани са реално съществуващи хора със своите права и разбира се със своите отговорности. Това са личности, освен това, ние имаме Европейския съюз, държавите членки и съответните граждани. Гражданите имат своите права и задължения и е необходимо да има ясно разграничаване между тези три понятия Европейски съюз, държави членки и граждани. Доклада на госпожа Гачек показва, че това, което трябва да въведем в сила е правата. Е, това са правата, които възникват в резултат на гражданството на Европейския съюз. Например, консулската защита. Да бъдем откровени, особено в светлината на последните събития. В това отношение имаме да извървим един дълъг път. На второ място имаме проблема с правата на мигрантите в рамките на Европейския съюз, както и правата на членовете на техните семейства и принципа за недискриминация в същия контекст. Очевидно, ако трябва всичко това да бъде реално, необходимо е да има нови права. Това, което виждаме в момента, особено когато говорим за договора от Лисабон, може да бъде едно добро начало на разширяването на каталога от европейски права. Това е проблем от политическо естество. И аз смятам, че трябва да имаме юридически, материални институции, които да осъществят а, в, на практика идеята за европейското гражданство. Не трябва да забравяме и хартата за а, основните права, хартата за гражданските права. В този контекст, ако искаме да въведем в действие всички тези понятия, ние трябва да подчертаем, че това е едно от основните права в Европейския съюз. Благодаря. Euh, Благодаря много, господин Галики, за това изказване. Кой, кой е следващия, който е поискал думата? Панайотис. А, доброволец ли си или са те накарали да се изкъсваш? Да може. Благодаря. Ще се изкажа накратко. В продължение на това, което каза господин Баро и госпожа Гачек по-рано, правата са на лице, членове от 17 до 20 от договора за Европейския съюз а, обосновават идеята за тези права. Съществуват и други разпоредби по този проблем в същия договор. Искам да попитам обаче, наясно ли са европейските граждани със своите права и ако това не е така, защо? Ако са наясно, до каква степен те се възползват от правата си? До каква степен са им необходими тези права, за да се почувстват те свързани с Европейския съюз? Това са въпросите, които трябва да си задаваме. И смятам, че всички, които се интересуват от насърчаването на това да се чувстваме част от Европейския съюз, трябва да се интересуват от тези въпроси. Ние седим тук, философстваме си. Ние сме представители на Европейския съюз, ако мога така, на, на елита на Европейския съюз, но ние сме сами. Докато обикновените европейски граждани, те са далече зад нас. Те не чувстват каквато и да е връзка с нещата, които нас ни интересуват. Аз самия ще предложа няколко изменения към доклада на Урсула. Предложих изменения в Комисията по конституционни въпроси. В тях упоменавам този проблем. Европейската комисия, както и всички нас, всички ние трябва да запознаем европейските граждани. Те трябва да знаят какви са правата им, да ги упражняват и да ги оценяват. Не е достатъчно човек само да знае правата си на теория. Тези права трябва да се използват. В Европейския парламент има два доклада по въпроса на госпожа Вариан, която говори за правото на на установяване и на свободно движение на европейските граждани. Смятам, че той е много важен. И разполагаме и с доклада на госпожа Гачек. И двата доклада ще бъдат приети и ние ще ги обсъдим, но ние по този начин не обсъждаме реалните въпроси. Доклада на госпожа Гачек е проблеми ам, и перспективи, а петия доклад на Европейската комисия, вместо да говори за проблемите, просто изброява а, правата на европейските граждани, а ние сме наясно с тях. Това, което е необходимо е да стигнем до същината на проблема. А каква е тя? Какви са перспективите? Как можем да запознаем европейските граждани с правата им? Благодаря. Мерси, Панайотис. Благодаря ти, Панайотис. Мисля, че тези, които ще вземат думата, ще отговорят или поне ще се опитат да отговорят на някои от зададените въпроси, а накрая Урсула ще направи едно обобщение. Сега минаваме към втория изказващ се днес след обед. Става дума за господин Диамондорус, който е нашия омбудсман и който знае най-конкретно какви са жалбите, които му изпращат нашите европейски секретари, в крайна сметка за това му плащаме. Така че той ще се опита да отговори на нашите въпроси. Давам му думата. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Така, чух съображенията на господин Димитрио и ще се опитам да отговоря на въпроса как европейските граждани чувстват, възприемат европейското гражданство, какво трябва да се направи, за да се подобрят отношенията между европейските институции и европейските граждани. Нека да продължа на английски, защото съм се подготвил на английски. Благодаря ви. Благодаря ви, че ме поканихте да участвам в това изслушване. Радвам се, че мога да споделя с вас вижданията си за а, европейското гражданство. Аз говоря с много представители на неправителствени организации, на граждански организации, най-вече по време на визитите си в различни страни членки. Моите контакти ме наведоха на мисълта, че гражданите на Европейския съюз познават своите права. Вярно е, че правото като да се движат свободно между държавите членки, това въжи и за правата за, недискримина... за недискриминация в третирането. Ще дам и няколко примера. Проблема за много европейци е, че има административни проблеми, които могат да им попречат да приложат на практика своите права. Получавам много жалби, свързват се с мен, когато става въпрос за проблеми, свързани с, ли, с липсата на прозрачност. Много от жалбите са срещу европейските институции. Моя мандат всъщност се ограничава до институциите на Европейския съюз. Също така аз имам права, когато става въпрос за липсата на прозрачност в национални органи по отношение на европейски въпроси. Понякога се свързват с мен и по отношение на проблеми на обществения живот. Понякога тези проблеми отново са свързани с европейските институции. Като цяло, всичко това е свързано с европейското гражданство. На първо място правата, на второ място администрацията и на трето прозрачността. Ще говоря за всеки един от тези три елемента, но първо искам да припомня, че гражданството на Съюза е допълнение към националното гражданство и не го заменя. Това отразява двойствената природа както на Съюза, така и на държавите членки. Всяка държава членка има своите политически институции и в същото време действа в рамките на Европейския съюз. Поради тази причина няма смисъл да обсъждаме връзките между гражданите и Европейския съюз без да разглеждаме техните отношения с националните органи. Това би направило дискусията абстрактна. Нека бъдем конкретни по отношение на различните аспекти на гражданството. Ще започна с доброто администриране на гражданските права. Сега не е момента за всеобхватен анализ на а, цялата идея за добро администриране. Ще наблегна само на два аспекта. Добрата администрация предполага ефективни закони на европейско равнище. Европа няма да се приближи е, към своите граждани, като просто въведе в сила добри закони. Тези закони трябва да бъдат прилагани, въведени на практика, за да има добри резултати. На второ място, като този аспект е свързан с първия, гражданите трябва да разполагат с необходимите юридически средства, с които да се борят в случай на неуважаване на техните права. Като проблема, свързан с прилагането на европейското право, за него са отговорни държавите членки. Ако администрациите, управлението на различните държави членки виждат европейското право като нещо външно, което се налага от Брюксел, а не като нещо, което съдържа принципи, приложими към вътрешната среда, то те няма да изпълняват напълно това право. Необходимо е да има добра администрация на европейското право на местно ниво, както и добри национални правни средства. Също така, необходимо е жалбите да бъдат разглеждани а, без към тях да бъде подхождано с каквито и е, да е предразсъдъци или отношения. Необходимо е да почувстваме европейското законодателство като свое. А за тази цел националните парламенти трябва да участват в по-голяма степен в процеса на европейското законодателство. Именно това е залегнало в договора от Лисабон. Необходимо е да се осъществява надзор над прилагането на европейското право, така че то да бъде ефективно. И сега относно прозрачността. Има значителен напредък на нивото на институциите на Европейския съюз. Регламентите, а именно регламента за прозрачността, прилага мерки, които предхождат законодателството. Например, комисията публикува своя анализ за въздействието, за предложенията за политики. Освен това, комисията въведе система за лобистите, която представлява голяма стъпка напред по отношение на прозрачността, макар да има какво да се подобри. Що се отнася до законодателния процес, през октомври 2005 препоръчах съвета да заседава публично тогава, когато действа в качеството си на законодателен орган. През 2006 година Европейския парламент прие резолюция с такъв ефект. Има напредък, но съвета все още не спазва напълно от препоръката. Една пълна прозрачност на неговата дейност би засилило цялата идея на европейското гражданство. Така гражданите ще могат да наблюдават работата на тези, които са избрали да действат на европейско ниво. Ще могат да контролират работата на една изключително важна институция на Европейския съюз. Също така има напредък по европейските въпроси на национално ниво, най-вече по отношение на бенефициентите на европейските фондове. Гражданите, които, могат да, които искат да се запознаят с това как действат принципите, могат да се запознаят не само с регламент 1049, но и с различните национални юридически рамки. Вярвам, че европейските институции, държавите членки трябва да споделят а, добри практики и информация. Готов съм да си сътруднича с различните органи на национално ниво, така че да се създаде форум за тази цел. И така стигам до третия елемент на гражданството, а именно етическите стандарти в публичния живот. Те са важни, защото по този начин гражданите разбират, че обществените органи са органи, на които може да се има доверие. Европейските институции, много от държавите членки и международни организации като ОИСР имат а, знач, значителен принос а, по този въпрос. Ако няма прозрачност, ние не бихме могли да отговорим на очакваните на европейските граждани. Това, което според мен е необходимо, е на гражданите да бъдат представени основните етични принципи, приложими към европейските институции и а, принципите, които се прилагат към европейските проблеми на национално ниво. Това трябва да бъде комбинация от добри практики в Европейския съюз на всички нива. След няколко седмици на конференцията, на която съм поканен, ще предложа идеята за основните етични принципи. Това е конференция на омбудсманите от различните страни. И в заключение, искам да наблегна на факта, че гражданството е един, едно обширно понятие и ние трябва да му дадем дължимото. Аз се концентрирах основно върху това, което гражданите а, разбират като, е, европейски, като европейско гражданство и връзката с европейските проблеми. Към жалбите, които, с които аз се сблъсквам като омбудсман. И смятам, че европейското гражданство трябва да стане политически приоритет. Причината е, че за да бъдем граждани, ние трябва да сме част от политическо общество. Гражданството е комбинация от отговорности, от права, от възможността на гражданите да участват в политическия живот. И развиването на това понятие е тясно свързано с развитието на политическите институции и на демокрацията. Най-вече сега, в условията на економическа криза, ние трябва да се уверим, че че това понятие е ясно на всички. Необходимо е европейските и националните институции да действат заедно, прозрачно и етично. Много ви благодаря, господин Диамандурус, за това изчерпателно изказване. А сега давам думата на колегите, които биха искали да зададат въпроси на нашия омбудсман или да направят комплимент, или да го разкритикуват. Комплименти и критики. А, както виждам, успяли ли, успяли сте да ги убедите. Благодаря ви. Чудесно, тогава пред... Благодаря ви много, господин Диамандурус. Нека минем към следващата точка от дневния ред и да дадем думата на господин Ернесто Бианки, който е началник отдел Основни права и гражданство към Европейската комисия. Да видим какво смятат бюрократите за европейското гражданство. Надявам се, че ще реагирате. Давам ви думата. Благодаря ви. Бих искал първо да ви поздравя за тази инициатива. Но в крайна сметка, когато стане дума за а, граждани, дори ние бюрократите а, имаме много, много връзки, имаме тесни отношения с а, гражданите. Много често те ни изпращат персонални искани, лични искания. Ние сме във връзка с държавите членки, така че бих, бих искал да подкрепя всичко казано от господин Диамондорос до сега. Много е трудно, кога когато е, отделните граждани имат лични проблеми, да ги решиме от Брюксел. Ние сме просто много далече. гледната точка на местната администрация по не ни, ни, ни помага. Имаме едни прости правила, които на на пръв поглед изглеждат прости, за да тълкуваме. Защото понякога дори местните администрации, които са на 20 км една от друга, тълкуват по различен начин нещата и това създава проблеми за а, а, отделните граждани. Затова много е трудно да решаваме проблемите от тук. Наистина. За това, когато става дума за гарантиране правата на гражданите, така както са залегнали в договорите, според мене трябва да спазваме две правила. И това е залегнало и в е, директива 38-2004, значи едното е комуникацията, другото е приложението. Що се отнася до комуникацията, смятаме, че трябва да подобрим нещата. и то по-специално, когато става дума за комуникиране с отделната личност, с местните власти. а, създали, създали сме една серия правила, с, с които спомагаме на местните власти да прилагат а, разпоредбите на директивата 38. Това всъщност е едно така неупростени правила за взаимодействие. Що се отнася до прякото прилагане? Все още има много работа, която трябва да се върши в взаимоотношенията ни с държавите членки. В момента обсъждаме едни сложни проблеми, свързани с прякото приложение на директивата за гражданство. Опитваме се така, така да разберем от местните власти какво те смятат за тази директива и къде изпитват трудности при приложението й. Много често проблемите проистичат от местното законодателство или примерно правилници, приети от общини, така на микроравнище. И в един момент някой е, ни съобщава за това. Така че струва ми се, че трябва да работим е, е, по, в по-тесни контакти, по-тесни връзки с националните парламенти. Мисля, че Европейския парламент може да е, прави това, да. Защото в крайна сметка националните парламенти са тези, които ни под, ни помагат да упражняваме мониторинг, надзор на това, което се случва в различните държави членки. Що се отнася до консулската защита? Консулската защита е а, нещо, за което в момента а, стискаме палци, защото за първ път така бяха направени предложения, законодателни предложения, за да превърнем този, е, този, това основно право в обективна действителност. А, също също, също така създадахме план за действие. Той е така на, на пръв поглед това изглежда бюрократично и, и е, държавите членки бяха много не, не, не, не, не желаяха да участват, защото има много. Е, традициите са различни. Е, а, е, историята е различна. Било то в Дания, било то в Великобритания и, но разбира се, спускаме се с много проблеми, не само по време на кризи, но и в обикновени, в обичайните а, случаи. Разбира се, това ще се струва много пари, защото сега има и много, има и голяма разлика между консулска закрила и консулска а, подкрепа, защото в първия случай е необходимо да получиме и реш, разрешението на държавата членка. Нека. Не не забравяме, че за в бъдеще най-вероятно в европейските паспорти ще има и една точка, в която ще бъдат обяснени всички тези е, предисловия. Що се отнася до е, гласуването за европейски избори, за местни избори, такова право съществува, ще направим, ще извършим един преглед след провеждането на изборите тази година, за да така предобиеме представа за проблемите, с които са се сблъскали хората, като например неговоренето на съответния език, недостатъчното познаване на политиците и да видим по какъв начин можем да улесниме този процес за бъдеще. И още нещо, последно. Обра... Е, позитивната е, дискриминация, която до известна степен почва да създава проблеми в някои от държавите членки. А, икон, ик, економическата криза създава допълнителни проблеми. Трудно ми е да обясна на едно правителство и на едни граждани, защо европейското законодателство при, предоставя повече права, отколкото националното законодателство, защото правото на предвижване дава и повече права. На, на италянеца, който е, е излиза извън страната и се заселва на друго място, отколкото на човека, който, който не напуска страната си. Наистина това е един бонус. Е, и в, и в, този, в този случай наистина има известно а, разминаване и понякога известен сблъскък и противоречие между националното гражданство и европейското гражданство, но ще спра до тук и ви благодаря много. А, а, Добрата, добрата новина е, че и европейската бюрокрация взима нещата при сърце. Сега, някой иска ли да вземе думата по да критикува, допълни Урсула? Урсула. I have a question and not Имам въпрос не само защото господина беше много мил. Можете ли да говорите малко повече за позитивната дискриминация? Казахте, че като италиански гражданин, който много пътува, вие се считате за привилегирован с тези бонуси, които не бихте имали, ако, оста... ако останете в Италия. Можете ли да ни дадете реални примери, някакви интересни идеи? така че всички е, да бъдат насърчени да използват правото си на мобилност. Какви са тези бонуси? Okay. Um, one... Ще се опитам да дам един теоретичен пример, тъй като съществуването на положителна дискриминация е свързана с това как се прилага общностното законодателство от държавите членки. Това е свързано и с състоянието на националното законодателство в същата област. Например, възможна е тази ситуация, която е на лице в Дания по-настоящем. Например, ако вие искате да се омъжите за граждани на трета страна, ако се омъжите за такъв в Дания и никога не сте излизали извън границите на Дания, Правилата на Дания за иммиграцията ще бъдат приложими към вашия случай, т.е. вие не можете да се омъжите за този човек, ако той е незаконен иммигрант, ако той има отрицателно досие като иммигрант в Дания или в друга държава членка, или ако той не разполага с необходимите средства за съществуване до встъпването в брак с вас. Това обаче не би било приложимо нито към ако става въпрос за италянец, който се премества в Дания, нито ако вие като граждани на Дания сте напускали а, пределите и се връщате в Дания. Или пък ако вашия съпруг се присъедини на по-късен етап към вас. Именно това е принципа на положителната дискриминация. Има и много други примери. Uh, Euh, Благодаря много, господин Бианки. Мисля, че дадах думата на всички от нези, които я поискаха. Така че минавам към последния оратор, който би трябвало да ни представи приоритетите за бъдещи действия по отношение на европейското гражданство господин Тони Венабло. Венаблес? Венаблес. Имате думата. Благодаря, господин председател. Венабло е правилното произношение. Радвам се, че имам възможността да присъствам. Трябваше да бъда във Варшава на една конференция по въпросите, свързани с проблемите на ниския доход на мигрантите, които изпитват затруднения в други държави членки с а, полския омбудсман и полския комисар по граждански свободи. Много по-лесно е да бъдеш европейски гражданин, ако си добре информиран за правата си и сравнително добре образован и ако разполагаш с работа. Истинското изпитание е когато някой стане по-отговорен, относно въпроса за мигрантите в рамките на Европейския съюз и техните проблеми. Заслужава си да споменем въпроса, свързан с Европейския съд и който ни, който ни показва пътя напред. Според мен ние сме хванати между в капана на проблемите и а, перспективите пред европейското гражданство. Европейския съюз направи тази концепция много повече от е, едно символично е, понятие от договора от Маастрихт. Решенията на Европейския съд даде много повече права на европейските граждани, отколкото те самите са наясно, че имат. Дори не е необходимо те да, оправдат, да, опра, да оправдават своето право на свободно движение. Това е в рамките на свобода на действие на държавите членки. Свободното предвижване не е безусловно. То подлежи на определени условия, които обаче са отдалечени от своите економически корени. Европейското гражданство става все повече социален концепт, социално понятие. Около 10 000 са жалбите в писмен вид на година, които пристигат във връзка с европейското гражданство. Ние сме объркани защо няма инициативи от другите институции за развитието на това понятие. Обикновено, когато съда направи, предприеме някаква стъпка, то е последван и от другите институции. Първия проблем е, че съществува безразличие към понятието европейско гражданство. Когато приключим тук, ще се върнем към по-материалните въпроси. Ако погледнете уебсайта на комисията, ще видите, че гражданството е едно понятие, което се развива но в действителност нещата не са се променили от години. Споменахме петия доклад, вашия отличен доклад, но когато, се изпрати петиция, когато изпратихме петиция към Европейския а, парламент, ние получихме в отговор хартата за основните права. А не, не това искахме. Смятам, че Елиминирането на символите на Съюза от Конституционния договор показаха това. Показателен е начина на изпълнение на директивата за гражданството. Тя се прилага чрез политики за иммигранти, законодателство свързано с чужди граждани, и така твърдо е, трудно е да бъде предадено посланието, свързано с европейското гражданство. Имам четири предложения за бъдещето. Първото е доклада, който обсъждаме, петия доклад за гражданството на Съюза, да стане по-съществен до произвеждането на шестия такъв доклад, така че да имаме една а, основа за един голям диалог с гражданското общество. Както каза а, господин Баро, това е едно важно понятие. Необходимо е всички да вземат участие и проблема да бъде разгледан от различни перспективи. Ето защо ние изпратихме жалба до Европейския омбудсман, в която искахме гаранции, че следващия път, когато комисията направи такъв доклад, то тя ще направи едно по-добро проучване. И подчертахме важността на член 22 и възможността, която ни дават различните договори. На второ място, смятам, че е необходима повече, по-голяма последователност. Необходимо е хората да са наясно къде да намерят информация за правата си. Всъщност всички говорят за обслужване на едно гише, но необходимо е институциите да уредят своите собствени въпроси и проблеми, защото в момента има една основна точка, например за омбудсмана. Ако разгледаме комисията, имаме един отдел, който се занимава с свободно предвижване, политически права, друг с социална сигурност и правата на, на работниците, трети, който се занимава с квалификациите, четвърти с програмите за обмен, които трябва да са в основата на упражняване на тези права, смятаме, че е необходимо да реши комисар, който да а, обедини всички тези аспекти. Необходимо е да имаме една основа за това обслужване на едно гише. На трето място. Необходимо е по-добро прилагане. Ще говоря накратко, защото смятам, че докладчика е покрила този аспект. Парламента е свършил отлична работа, като е подчертал превентивните мерки, по-доброто прилагане от държавите членки. Но както господин Диамандоро каза, смятам необходимо е да има по-голямо ударение върху информирането на гражданите. Да знаят гражданите, че жалбите са разглеждани на време, че институциите заслужават тяхното доверие – и институциите да имат повече ресурси, така че да могат да разглеждат жалбите надлежно. Смятам, че този проблем няма да бъде напълно разрешен, докато гражданите не получат по-добър достъп до Европейския съд. Този достъп се смята за естествен като част от европейското гражданство под една или друга форма. И на последно място ще говоря за развитието на европейското гражданство. Смятам, че трябва да сме наясно, че това е тема, по която не можем да налагаме каквото и да е. Не можем да избързваме пред а, мнението. А, не можем да избързваме твърде много, защото правителството, обществото няма да ни позволи. Макар половината от населението да се виждат както като граждани на Европейския съюз, така и на собствената си държава, ние трябва да се да, да информираме и останалата половина. И тази информация трябва да бъде широко разпространена. Има един общ контекст, в който може да се развива европейското гражданство. С или без договора от Лисабон – Необходимо е хартата за основните права да бъде задължителна и обвързваща, да, да бъдат убеден, убедени а, полските и, полското и британското правителство да свалят своето не на хартата. По този начин правата на свободно движение на европейските граждани ще бъдат поставени в един по-широк контекст. Именно тук комисията трябва да действа много. Трябва да развие това понятие. Смятам, че ако хората не използват своето право да гласуват на изборите за Европейски парламент и на местните избори в достатъчна степен, причината може да е, че на те нямат възможността да гласуват на референдуми, на национални избори. Трудно е на хората да разберат защо няма последователност. Ето защо необходимо е ние да погледнем в по-широк аспект идеята за а, европейско гражданство, още повече в тази економическа ситуация. Разбирам, че в момента в парламента се набляга основно на равните права на всички граждани, независимо дали те са от стари или от по-новите страни членки. Разбираемо е след а, разширенията през 2004 и 2007. Но следващия етап, според мен, трябва да е да се запитаме дали не трябва да има и равно третиране, както на една група мигранти, които са граждани на държави членки, които са 8,2 милиона и работят или живе, и живеят в други държави членки, и гражданите на трети страни. Така европейското гражданство ще включва много повече хора. Благодаря. Благодаря много. Тони, но за да не избърк сгреша пак произношението. Е. Катарин Бетовик иска да вземе думата, защото тя е докладчик по доклада срещу дискриминацията. мислех да говоря по доклада, сега искам да говоря за различни неща. Първо бих искала да ви благодаря за вашия доклад и аз искам да задам въпроса и на докладчика, и на другите експерти. Казвате, че европейското гражданство проистича от националното гражданство. Значи им, имате гражданство на някаква държава членка, от него проистича европейско гражданство. Но явно, че хората не могат да бъдат европейски граждани, ако не са граждани на дадена държава членка. Но нека не забравяме, че в Балтийските страни има много хора без гражданство. Така че не може ли да имаме европейско гражданство, което да е отделно, т.е. да няма е, предпоставка или предисловие или предисловие за и е, необходимост човек да има национал, гражданство, национално гражданство и преди европейско гражданство. И разбира се, никак не е честно, когато един италянец се, се засели в Дания, да не бъде подложен на ограниченията, ако се оженва, за, да речем, за мароканец или мараканка, отколкото а, подобни ограничения да му бъдат налагани в държавата членка, държавата му членка. Струва ми се, че че има нечестно, че това първо е нечестно, а второ има и взаимно признаване между държавите членки. Така че кога най-после ще има хармонизация? За... Разбира се, нещата винаги могат да се разглеждат от от а, двете гледна точки. Аз по принцип съм привърженик на съответно на признаването, на взаимното признаване, но струва ми се, че все още сме твърде, твърде далече. Примерно ние в а, а, в Холандия някои от браковете, които се сключват при нас, се признават от други страни. За някои условията са абсолютно еднакви, а други не се признават. Така че на, на, на практика се признават едни хора, а не други. Така че ще може, може да се стигне до това да се каже, примерно, признаваме всички е, бракове между бели хора, но не и другите. В крайна сметка института брак е един единствен институт. Така че струва ми се, че не, като че ли не правиме достатъчно, не вървим достатъчно бързо напред относно признаването. И Комисията нали, направи много предложения за усъвършенстване на нещата, но не може... Но хубаво. Нека, нека да имаме имаме програма за премахване на различните препятствия, проблеми и така нататък. Не, не може ли първо да, да, да направим един списък на самите проблеми и да кажем, ето това са проблемите, които, с, които, с които искаме да, да разрешиме, които искаме да преодолееме и така нататък. И всичко това да, да бъде, да залегне в един проект и при, в процеса на създаването на единен пазар просто постепенно да премахваме тези проблеми, като не губиме време. Мерс. Благодаря ти, Кателейн. Кой би искал да отговори? Господин Тони. Благодаря, господин председател. По последния въпрос смятам, че разликата е в това, че вътрешния пазар е един общ интер, а, инструмент, що се отнася до управлението. На първо място, необходимо е да имаме някой в рамките на комисията, който да е отговорен за всички тези области, където има трудности, така че да бъдат очертани приоритетите, да се работи върху тях. Аз бях част от комисия, в която разгледахме всички необходими мерки, 85 на брой. И тогава им установихме много пропуски в законодателството. Сега, както казвате, това е въпрос на прилагане. институционалния минимум на централизация и координация в комисията не е на лице. Това е проблем, който трябва да бъде повдигнат в изслушванията а, с новите комисари, така че да се определят а, отговорностите и задълженията за това, което споменахте вие. Um, Благодаря. Накратко по трите въпроса. По въпроса дали е необходимо да сте граждани на Европейския съюз, за да бъдете да, да имате национално гражданство, за да имате и европейско. Смятам, а, че няма какво да се направи по въпроса за това предварително условие, поне на този етап. Гражданството включва определени права, споменати в договора. Не е необходимо да сте граждани, за да имате основни права. Не е необходимо тези два проблема да бъдат свързвани от нас. Що се отнася до конкретната ситуация в държавите, които споменахте, тя трябва да бъде разгледана в определен контекст. Няма да екстраполирам. Ако имаме ситуация, в която, където и да е в Европа, по каквато и да е причина, някой загуби националното си гражданство, означава ли това, че той ще загуби и европейското си гражданство. Това е проблем, с който бихме могли да се занимаем. Не знам дали по този начин отговарям добре на вашия въпрос, но е много трудно да се а, създадат нови правила. От моят пример и идеята ми за положителната дискриминация не беше да бъде, не беше да я заличим. Тя може да бъде и нещо положително. Но тя може да доведе и до ситуации, в които да ни бъде трудно да бъде трудно на политиците в държавите членки и обикновено това, което се случва е, че се, свърз, се свързват с нас а, да заличим правилата, които са неудобни. Именно това се опитвах да предам като послание, а не идеята да заличим тази дискриминация. Хареса ми идеята ви за определянето на това къде има обърквания а, във връзка с гражданството, така че да имаме един общ резултат. Не съм сигурен, че съм съгласен с а, идеята на нашия колега, защото тези проблеми имат а, техническа сложност може би няма да е достатъчно това да имаме един общ отдел. Понякога социалната сигурност е нещо, което има много строг технически характер и е необходимо да се познават а, а, неговите специфики. В различните държави членки се говори с различни експерти, с различни министри, но смятам, че вашите идеи са добри. Благодаря. d'autres personnes en manque d'avoir pris la parole Mike. You welcome. <laughs> Uh, uh, uh, I'm sorry for my uh, arrival at the Denia. Uh, Искам да се извиня за закъснението си, но следях дебата в комисията, дебата за компетенциите, за конфликтите при упражняването на тези права които възникват като част от гражданството. Когато признаем, че в рамките на всяка държава членка остават определени компетенции, Необходимо е а, да направим реалност европейското гражданство, така че то да има своето значение. Необходимо е да има един минимум от права, които да въжат навсякъде в Европейския съюз, защото по-настоящем това не е така. Нашите преводачи, вероятно, вече им омръзна да ме слушат да изразявам това мнение. Например, някой, който живее в гражданско партньорство, а, когато а, се замисли за това, ми идва на ум следния пример. Ако сме в държава членка, където това не се уважава, и аз бъда хоспитализиран, необходимо ми е лечение, моя партньор ще бъде роднината, към когото бих се обърнал. Но ако националното законодателство на тази държава членка не му дава права, в този случай определени, права, определени лица се а, оказват лишени от права. Това въжи за аспектите на расата, на религията, да не говорим а, за половете. Дори когато държавата членка има компетенции, трябва ли да се позволява да бъдем лишавани от основни човешки права? Е, мерси, Майкъл. Благодаря ти, Майкъл. Това наистина е един много сериозен въпрос и много се надяваме, че няма да се разболееш, няма да изпаднеш в кома и така нататък. Кой ще отговори на Майкъл? Господин Бянки. Абсолютно съм съгласен с казаното от вас. Разбира се, че трябва да има един набор минимални норми, стандарти. В рамките на Стокхолмската програма се опитваме да разгледаме целия жизнен цикъл, т.е. целият живот на един, една личност от а, раждане до смъртта и да а, гарантираме повече права, а не по-малко. Особено при, дори при смъртта. Да, има право на, имате право на свободно придвижване до момента на смъртта. След това има някои забрани, примерно за репатриране на тялото и така нататък. Да, да, разглеждаме тези проблеми и ще видим какви ще бъдат най-добрите практики. В някои случаи международното частно право съдържа достатъчно разпоредби, в други не. Така че в момента комисията разглежда нещата от близа. Що се отнася до антидискриминационния ни дневен ред, не знам дали сте се запознали с предложенията на комисията. А, искам само да кажа, че в рамките на комисията по правните въпроси разгледахме въпроса с партньорството. Не става дума да налагаме решения на държавите членки. Но когато държавите членки а, при, прилагат собствените си правила, примерно за признаване, партньорство на хора, които имат друго гражданство и така нататък, виждаме, че има а, много несъответствие. Не така че идеята е следната, че ако се преместите от едно място на друго, нали въпросът е да не сте, е, да бъдете винаги печелиш, да не губите, примерно по същия начин няма да си а, няма да бъдете лишени от пенсията си и така нататък. Защо да бъдете лишени от гражданските си права тогава? И второ, съгласна съм, съгласен съм с комисията, когато казва, че различните дела са много сложни. Но много често гражданите се оплакват от много неща едновременно, свързани с данъци, администрация, семейни проблеми и така. Така че ако искаме наистина да премахнем бариерите, препятствията, да решиме проблемите, трябва да има много голяма политическа отговорност. Не казвам, че всичко ще стане наведнъж от днес за утре, но просто, че е, комисията трябва да определи кой отговаря за какво и може би трябва да се започне с това хартата на основните права да става необвързваща. Благодаря ви много. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин омбудсман. Само два много кратки, две кратки забележки. Първо. Омбудсмана винаги е бил за въвеждане на минимални стандарти, за да можем да напреднем по пътя, който сме си набелязали. Така че, ако имаме минимални стандарти, просто ще избегнем сблъсъка с известен брой проблеми. Второ, в различни в различните си подходи комисията е направила отлични предложения и по-специално създаване на една малка служба, която да бъде натоварена с разрешаването инсито а, на проблеми. Защо? Като като пример така за развитие на нещата по посока на това, което иска господин Венабор. Благодаря ви. Благодаря на всички от тези, които взеха думата. А сега Бих искал да дам думата на колегата Гашек за е, заключенията. Урсула, имаш думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, и на всички оратори, макар някои да трябваше да напуснат поради ангажиментите си. Радвам се, че проведохме тази практическа дискусия, която към края стигна до същината на нещата, с които се занимаваме. В обобщение на днешната дискусия смятам, че в представенето на представителя на полската администрация най-важното беше идеята за недискриминация на европейски граждани – целият проблем за мигрантите в рамките на Европейския съюз. В комисията Либе ние твърде много говорим за а, лица търсещи обежища, за граждани на трети страни а, и пренебрегваме тези проблеми, свързани с недискриминацията на мигрантите в рамките на Европейския съюз. Професор Галицки в своите забележки наблегна на нещо много важно, че европейският гражданин е реална личност със своите реални права и проблеми и а, неговата подкрепа за консулска и дипломатическа закрила а, бяха отразени и от други от изказалите се днес. Оценявам изключително високо коментарите на колегата от Кипър, който беше изключително активен, а, като в изготвянето на становище на Комисията по конституционни въпроси. Очаквам с нетърпение да се запозная с това становище, което съм сигурен, че ще бъде добре балансирано и което се занимава с това дали европейските граждани познават правата си и ако не, защо. Изключително високо ценя участието на Европейския омбудсман, човекът, който а, получава жалба всеки път, когато ние объркаме нещо. Смятам, че трите точки, които подчертахте, идеята за а, местната чувствителност, за ефективните местни юридически средства, са в основата на идеята, че европейското гражданство е бонус към националното гражданство. Идеята за по-голяма прозрачност а, също е залегнала в дискусиите на Либе. Може би липсата й е причината а, европейските граждани да не разбират какво се случва тук или да смятат, че много от а, въпросите се разглеждат зад закрити врата, както самите вие се уверихте днес Причината обаче беше а, свързана с сигурността. Това, разбира се, е изключение. В повечето случаи работата на парламента е открита и прозрачна. А, днешното заседание се а, предава и по интернет, така че нашата публика е много по-голяма от присъстващата. Засегнахте въпроса за етически, етичните стандарти и това как трябва те да се прилагат от гражданите, така че а, те да вярват на хората, които ги представляват. Господин Бянчи, много добре за бюрократ, бих казала. Рядко се намира бюрократ, който така добре е запознат с проблемите на комуникацията, изпълнението. Благодаря на комисията, че ни изпрати такъв способен представител. Много ми харесаха вашите идеи за а, местното ниво, за това как националното законодателство може да бъде причина за много проблеми. за и за сътрудничеството между местните правителства. Сътрудничеството а, между националните и европейския омбудсман. Господин Венаблес, много интересна презентация и много важна. Идеята за консулска защита – вие повдигнахте важния въпрос за това, че държавите членки не показват особено желание да съдействат по този въпрос. Харчат се много пари от брутния вътрешен продукт за, за тази услуга. Доколкото знам, това въжи за Франция. Те биха казали, защо трябва френските дънакоплаци да плащат, когато а пък в други държави членки хората си казват не се притеснявайте. Ако имате проблеми, можете да отидете при, в френското консулство. И това обяснява защо държавите членки не искат да сътрудничат. Обаче се случват е, и а, е, такива ситуации, като ситуацията в Мумбай, когато хората са в безисходица, стоят облечени само по пижами и се оказват изправени пред липсата на елементарно човешко съчувствие. Надявам се, че когато задавате въпроса защо хората не гласуват на, европе... на изборите за Европейски парламент, защо има толкова ниска избирателна активност, Сигурна съм, че вие ще намерите отговор на този въпрос. Смятам, че комисията трябва да се справи с бюрократичните трудности, а политиците да се занимават с интереса. Ние в Полша вече въведохме законодателство, което позволява на хората да гласуват два дни. Някои от колегите ни казаха, чудесно това ще доведе до по-голяма избирателна активност. А моята реакция беше, не, няма. Ако хората имат интерес, те ще гласуват дори по мобилните си телефони. Необходимо е да има интерес. И ето това е моята работа, а вие трябва да се занимавате с бюрократичните проблеми. Много добре ни беше обяснен въпроса за позитивната дискриминация. Господин Венаблюс, вие ни запознахте с интересни случаи за това как държавата членка трябва да обясни защо изправя гражданите пред определени проблеми, когато те имат право когато те трябва да упражнят своите права. Радвам се, че вие госп... споменахте господин Кохановски, който се е занимал с проблема про... проблема на мигрантите, економическите мигранти от новите държави членки. Хареса ми вашето предложение. Смятам, че шестия доклад трябва да бъде по-конкретен, да има дебат с гражданското общество ние имаме малък опит в това. Ето защо съм доволна да видя толкова хора тук. Смятам, че идеята за обслужване на едно гише е много добра идея. Бих препоръчала и това, което спомена господин Сода. Да има такова обслужване за връщащите се мигранти. Това е програма, в която аз като член на Полския сенат съм участвала. Беше създаден уебсайт, така че работата да продължава и а, да има установен пример за другите страни. И стигаме до дискусията, в която достигнахме до основния проблем. Какъв беше основният проблем? Предложението на господин Кашман да има един основен минимум. Единственият ми опасение е, че ако трябва да постигнем споразумение за него, той ще бъде толкова минимален, че ще, може, че ще бъде незначителен. Това би било нещо много трудно. Смятам, че господин Венабълс ще го учени, оцени, както и господин Бианчи. Различните култури дават начало на чувствителност в различните държави членки. Трудно е да се налага на държавите членки. Поне обаче можем да се уверим, че държавите членки а, спазват собственото си национално законодателство. Това би било първата стъпка. Като цяло, на мен идеята за това да се следи напредъка е много добра, да си определяме определени цели. Да следим доколко можем да напреднем с този доклад. Преди да стана член на Европейския парламент, аз обучавах компании в японска техника за управление. Идея за непрекъснати малки промени. Това, което често се среща в компаниите е, че има един огромен проблем. Хората се паникьосват и не правят нищо. Идеята на японците, коя, която те са усъвършенствали в продължение на поколения, е човек да се занимае с малките неща, които може да промени. Надявам се, че ние ще си поставяме а, постижими цели. По този начин по пътя си ще постигаме нещо. Когато имаме цели, които не можем да постигнем, защото няма политически консенсус на съответния етап, тогава а, резултата ще бъде нулев. Може би тази, този подход би бил подходящ в подхода към гражданството. Аз от цялото си сърце ви го препоръчвам. Действа в предприятията, може би и в политиката ще подейства. От моя страна, благодаря на всички. Някои от вас бяха много тихи. Вероятно сте съгласни с всичко, което казахме, но съм сигурна, че утре ще видя измененията и в тях ще има интересни идеи, които са резултат от тази интересна дискусия. Благодаря и на вас, господин председател. Беше удоволствие да бъда с вас и с вашите експерти. Е, благодаря много. На Уршула, казаха ми, че Уршула трябва да И пожелаваме на добър път. Благодаря ви на всички, благодаря на преводачите. Приятна вечер.